So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen. И така, колегите, ако обичат да вземат местата си, за да можем да започнем. Wir starten jetzt mit der Debatte. Започваме с темата, свързана с системата спиране на часовника. Това е една история без край. Приветствам тук сред нас нашият постоянен докладчик, можем така да го наречем, защото той е ам, избран от всички политически групи да се занимае с това досие и му е гласувано, разбира се, огромно доверие. Петър Лизе, благодаря, уважаеми колеги, благодаря за измененията, които внесохте. Многократно сме обсъждали този въпрос. Ясно е, че тук сме изправени пред един политически проблем. Искам още веднъж да че всички, които обрисуваха а, ужасни сценарии, би трябвало да се запознаят с фактите. В законодателството по СТЕ се предвижда умерено натоварване на в областта на въздухоплаването. Ryan Air има разходи в размер на 0,03 цента на всеки пасажер. Други авиокомпании имат по-високи разходи, но така или иначе тези разходи не отиват отвъд 2 евро. Немското и френското правителство имат проблеми с предложението на комисията. Изискват от гражданите такси, ако искат да летят от Франкфурт, Лондон и Париж, като тези си суми са многократно по-високи. Имаше една доста абсурдна ситуация – Необходимо е по време на дискусията да вземем предвид, че ние в качеството си на Европейски съюз можем да загубим доброто си име, ако международните мерки не бъдат прияти от всички, ако Европейския съюз не се справи с предизвикателствата. В доклада е обхванат целия цялата палитра от дебати. Има и доста крайни позиции. Такава на Аз Байкот. Необходимо да се вземат предвид исканията не на всички заинтересовани страни, не само на НПО. да се вземат предвид и становището на ЕЛФА. Почти 5... Те представляват почти 50% от ам, цялото въздухоплаване. Това са така наречените нискотарифни авиокомпании. Трябва да бъдат обхванати ам, а, както излитанията, така и кацанията. Колегите Гростет, Крамер и други представляват следната позиция. Принципът спиране на часовника трябва да бъде удължен до 2016 година, до следващото заседание на асамблеята на ИКАО. Това е становище, което беше прието по време на заседанието на комисията във вторник. Така че, както казах, трябва да се е, намери компромис между тези така е, различни мнения и крайни позиции. Не става просто тук само да се приеме принципа предложение от принципът за спиране часовника да бъде прият. Трябва да се вземе предвид цялото въздушно пространство като цяло. Много се подразних с председателят обсъдих това и има писмо написано от Airbus до китайското правителство и те пишат а, в това писмо, ами уважаемо правителство на Китай, ние, ще, ние сме на вашите услуги, ще направим всичко възможно. Ам, така че ние трябва да сме единни и да прокараме нашата единна позиция. Дейвид Камерън също е провел разговори с Китай и а, също е а, подчертал значението на Airbus. Дори Далай Лама е играл някаква роля. Има много а, принципи, които трябва да си имат предвид, защото китайците, а, когато има опасност, че ще откажат някакви поръчки, ние подвиваме опашка и отстъпваме. Не може да се процедира така. Това е моето лично мнение. Искам да ви помоля и за вашето разбиране, че се намирам в една доста трудна ситуация. Аз съм докладчик от името на парламента и трябва да вземам предвид и това, което <clears throat> смятат и другите парламентарни комисии. Ако искаме да бъде изменено законодателството, дори в ICAO е, има желание за, за внасянето на промени, до 30 април трябва да сме готови. Това значи преди изборите. В противен случай е, няма да има възможност да се внесе доклада в пленарна зала и е необходимо е да вземем предвид позиция на комисията по транспорт. По транспорта в комисията ИТРЕ в момента се гласува доклада и трябва да вземем предвид становищата и на тези две комисии. Днес <clears throat> има среща на координаторите, извинете, на докладчите в Сянка. Това е последното ни заседание и аз в качеството си на докладчик – съм дължен да а, действам по съответния начин. Да използвам а, всички възможности, които са предоставени. вчера споделих едно предложение, което е, не значи, че трябва да бъде приложено, но все пак смятам, че като демократ а, мога да го споделя с вас. Необходимо е да вземем предвид и мнението на Тран, на Комисията по транспорт и да приемем пакета от компромиси. В Комисията по транспорт а, а, са много по-наясно с тази тема и КАО иска удължаване на принципа спиране на часовника. Трябва да помислим, разбира се, как да постъпим, но този компромис не може да обхваща удължаване на срока до 2016 година в предложението на комисията е заложен този принцип за спиране на часовника. Ако го направим, това значи, че ще има една година на разположение за емисиите от въздухоплаването. И за какво ни е нужна тази година всъщност? Ем, по време на гласуването следващата седмица искам да ви помоля да гласувате за. Ем, за нашето предложение и то е включено в предложението на комисията. То е свързано <clears throat> с самото въздухоплаване, извинете, с самото въздушно пространство. Има и е друг важен въпрос, по който е постигнато съгласие с Комисията по транспорт. Трябва да принудим държавите членки да преговарят по приходите от таксите върху емисиите. Казва се, че тези приходи трябва да се използват за екологични мерки, но това не е заложено в законодателството с индустриалните държави, като Съединените щати, можем да говорим за проекти за научно-изследователска дейност, може да говорим и за други политики, свързани с смекчаване, последствието изменението в климата. На конференцията в Париж ще участва и нашият комисар. Трябва да се... Да, излагат се какви са целите, но не се казва за какви пари става въпрос обаче всички цели са свързани, обвързани с някакви финансови средства. Парламента винаги е казвал и е заявявал ясно пред съвета, че трябва да се предприеме нещо. И ако съвета не си мърда пръста, не могат да говорят за прагматичен подход. Идва представител в съвета министър, който не е финансов министр, извинява се, че финансовия министър не е там и нещата а, не а, потръгват. А, трябва в следващата седмица по време на, на дискусиите с съвета ясно да заявим каква е нашата позиция. Председателят, благодаря на Петър Лизе, споделям неговото мнение изцяло. <coughs> Работим върху това досие от доста време, от 2008, ако не се лъжа. Постигнахме включването на въздухоплаването в схемата за търговия с емисии. Работихме на бързи обороти. с Петър Ризикото докладчик можахме да прокараме принципа за спиране на часовника а, съвета по-скоро ни дърпа назад. Това се отнася и до а, въпросното досие. Интересуваме а, какво смята комисията, докъде са стигнали нещата при тях, какво е мнението на различните заинтересовани страни, дали всички са платили, дали всички са приложили законодателството. Е законодателство, което ние сме е, приели, може е, да ни уведомите. Виждам, че вече помежду си обсъждате въпроса. Преди да приемаме ново законодателство, е по-добре да постигнем съгласие. Петеризе каза, че вече сме притиснати от времето. Нека да се приложи законодателство, което съществува, преди да се приема ново. Спира на часовника 1, спира на часовника 2. Трябва да ни е ясно, че в международен мащаб трябва да изпълняваме задължения и по отношение на конференцията в Париж през 2015 година много а, неща трябва да бъдат постигнати до тогава. Трябва да се получи раздвижване, но има и препятствия. А, разбира се, ако не можем ние тук да постигнем съгласие на европейско ниво, на международно ниво въобще няма какво да, да, да направим. Няма нужда въобще да губим усилия дали всички са приложили законодателството. Ако не, назовете тези държави членки, които до сега са пренебрегнали това законодателство. Така че имаме нужда от вашата информация. Както казах, притиснати сме от времето. Крис Дейвис има думата. Uh, Благодаря ви. Аз не бях посочил, че искам да се изкажа. Очаквах двамата колеги да се изкажат преди мен, да чуя и комисията и чак тогава ще да се обадя. Така или иначе, предлагам предлож... подкрепям предложението на Питър Лизе ще участвам активно за постигането на споразумение в парламента. Признавам, че това е доста щекотлива тема. Със сигурност ще има последици, ако приемем мерките, които предлага Питър трябва да помислим какви лостове имаме, за да постигнем международно споразумение. Аз не успях да бъда убеден изцяло от думите, които чух. Ако Европейския съюз обаче реши да действа, той другите ще ни последват. Крис. Благодаря, каза председател. Крис, в Германия има координационен комитет може да се разберете с колегите кой пръв ще вземе думата. Сега Сато Хаси има думата. Um, Благодаря ви. Уважавам работата на докладчика Петър Лизе и усилието му да постигне компромис тук в парламента и постигането на компромис с съвета. но ми се струва, че докладчика отива твърде далеч в търсенето на този компромис. Времето, което прекарах в Европейския парламент, ми позволи на няколко пъти да чуя, че Европейския съюз е политически гигант, економически гигант, но политическо джудже. Имаме законодателство, а когато други държави започнат да оказват натиск върху нас и да протестират, ние казваме, ох, добре, ще си променим законодателството и отстъпваме. И така ставаме все по-малко и по-малко джудженце в този свят. трябва да изпращаме към останалия свят следния сигнал. Ако другите държави не са съгласни с нас, ако компаниите в другите държави не са съгласни с нашето законодателство, ние ще го променим. Не, това е посланието, което трябва да изпратим. А, има правителства, които заявяват, че не са удовлетворени от нашето законодателство или от а, проектите за законодателни актове. В момента а, на първия контакт по темата е, имахме обаждане от австралийския посланник, който каза, че е недоволен от законодателното предложение за химикалите, РИЧ. Той беше против това законодателство. И това не е единствения случай – в който чуждестранни правителства са възразявали на приетото от нас законодателство. Въпросът стана символичен. Цената на схемата за търговия с емисии и цените на полетите. Докладчика заяви ясно, че въпросът е по-скоро символичен, а не паричен. От името на зелените предложих няколко изменения, за да засилим предложението на комисията. Неудовлетворена съм от подхода, възприят от комисията. Комисията предлага да се сведат схемите за търговия с емисии само единствено до въздухоплаването. Не ми се струва, че трябва да ограничаваме до там схемата. Не трябва да се отказваме а, само защото други чуждестранни правителства оказват натиск върху нас. Затова предложих да вземем предложението на комисията за изходна точка, но да разширим географския обхват, като включим всички изключителни економически зони над 200 мили, като по този начин от 2017 година почти 50% от емисиите от изходящите и входящите полети да могат да бъдат включени в схемата за търговия с емисии в областта на въздухоплаването. Докладчика спомена позицията на парламента а именно, че схемата за търговия с емисии трябва да се свързва с действията по отношение на климата. Аз съм съгласна. Считам, че в международен план положението би било по-различно, ако кажем, че това не е просто нов начин за събиране на пари, за да се скърпят националните бюджети, а това е начин за набиране на средства за борба с с измененията на климата, за да може държавите членки да осъществяват тази борба. Може да удовлетворим САЩ по този начин, но със сигурност това ще спомогне да подобрим отношенията и с развиващите се държави. Доколкото разбирам, съвета не би искал да види тази страна на нещата. Когато говорим за компромис, ние и съвета не трябва да забравяме, че не съвета диктува правилата. Наскоро имаше споразумение между парламента и съвета от една страна, а от друга страна имаме и първоначалното законодателство. Благодаря. Келенен. Благодаря, Мартин Келанан. Благодаря, господин председателю. Досието се очертава да е доста интересно с последици за политиката. От една страна симпатизирам на опозицията, заета от Питър и от Зелените. Той работил дълго време по това досие. Но не можем да кажем, че тук става въпрос за няколко цента на полет или че сумите са незначителни, но от друга страна трябва да вземем позиция по въпроса, независимо какви са последиците. Последиците са доста тежки, знаем го. Airbus беше споменат, не знам, те не са най на работа никой от моите избиратели, но има и други успешни компании, както и Airbus – не искаме да ги излагаме на риск, но смятам, че може да възникнат проблеми за по-малки по размер компании. И така, стигаме до темата за съответствието. Аз приемам принципът, че приетото законодателство трябва да се ам, прилага в целия Европейски съюз, но не сте в реалността. Ако смятате, че Германия, Франция и така нататък ще а, започнат а, да връщат а, самолети от Индия, Китай или от а, други страни заради това а, незначително законодателство, а, според тях. Трябва да сме прагматични по въпроса. Може би ще е грешка, ако а, приемем а, такъв вид решение. Компромис е необходим. Необходимо е да избегнем а, негативните последици. А, надявам се, че Петър Лиза ще успее да постигне компромис, който ни беше изпратен с нощи ще можем да се запознаем с него. Питър знае каква, какво е първоначалното ни мнение, няма да го повтарям. Необходимо е да се намери решение на този въпрос и то бързо, преди март. има различни възможности за постигане на компромис. Парламентът ще трябва да намери компромиси с държавите членки в лицето на съвета. Не може да се подкрепи план за предоставянето на средства. Не съм убедена, че средствата, които са набрани, се разходват ефективно, точно за справяне с последиците изменението в климата. Няма как да се приемат такива действия. Има и други проблеми с които можем да се занимаем, но ние знаем кои са основните моменти в това досие. Благодаря, каза председателят. Продължаваме. С, с Джеки Фостер. Uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Петър Лизе. Не мисля, че някой се съмнява в трудността на работата, която трябваше да извърши, но всичко е свързано с принципите. Принципите са едно нещо, но трябва да живеем в действителния свят. Въпрос на разум е всичко. За съжаление, ключовият елемент тук е догмата. Не догмата на Петър Лизе, а догмата във връзка с това, а, че преди имахме генерална дирекция околна среда, сега имаме генерална дирекция климат ние просто не последвахме тази промяна. Последиците а, идват и от това, че имахме едностранни действия, без да се привличат другите държави. Надявам се, че за в бъдеще а, всички ще си извлечем полука, за да не се окажем ние в парламента в трудна позиция. Имам представител и в Комисията по транспорта. Работим с него заедно, за да може да вървим в правилната посока. И знам, че в Комисията по транспорта се опитват да спрат временно законодателството до 2016 година. Аз внесох изменение, то не бе прието, но ми се искаше да ви го прочета, за да разберете къде точно са предизвикателствата и кои са въпросите, които останаха без отговор. Накратко, поради липса на оценка на въздействието на първоначалния а, вариант на въздушния модел, през октомври 2013 година на асамблеята на ИКАО държавите бяха приканени да изработят механизъм основан на пазара – преди обаче да се прилагат тези мерки, трябва да се оценят евентуалните вреди за международната търговия на Европейския съюз, в случай, че тези мерки се наложат на, дър... на другите държави и при липса на равно третиране. Струва ми се, че трябва за неограничено време да се преустанови действието на директивата. Осъзнавам, че въпросът е сложен, но. А трябва да внимаваме, когато говорим за търговия на Европейския съюз. В Германия основният въпрос е Питър Лиза говори за Airbus, но да не забравяме веригата на доставки. Говорим за милиарди долари инвестиции в поръчки в тази област. И честно казано, положението е неприемливо. Генерална дирекция климат, в Генерална дирекция климат ще трябва да отиде в ИКАО и да отстоява позицията. След това трябва да ни предостави информацията, която е предадена в ИКАО. Но мисля, че като погледна международните отношения, става ясно, че някъде нещата се разминават. Затова е важно да се стигне до компромис. И ще приключа със следното. Ако кажем, че ще оставим схемата за търговия с квоти да продължи да действа и за бъдеще, като се отразява и на европейското въздухоплаване, трябва да признаем, че това не беше в първоначалния регламент. Комисията каза, че е незаконосъобразно. Освен това, ние трябва да насърчим регионалните летища да се представят добре. По-малките авиокомпании също трябва да се представят добре. Защо по-малките компании да бъдат санкционирани? Защото именно това се случва. Само защото не сме стигнали до някакво разумно решение. По това, което каза господин Каланан, а, откъде ще дойдат а, а, приходите, това не са държавни авиокомпании. Всякакви приходи дори за частни компании, би трябвало да се харчат по начин решен от държавата. Пожелавам ви успех, господин Лисе. Зелените мислят, че ние не отиваме достатъчно далече, но ми се струва, че всеки един от нас трябва да седне и да помисли за последиците. Тук не се свежда въпроса само до въглеродния диоксид. Има различни аспекти. Говорим за спекчаването на ефектите от изменението на климата, единно европейско небе, преструктуриране на въздух, плаването, производството на двигатели. Това са аспекти, които имат своите екологични последици. Преди няколко години не взимахме тези аспекти предвид, но сега трябва да го направим. Така че благодаря още веднъж на докладчика и да видим какво ще се случи от тук нататък. Благодаря. Колегата Хербранди. Благодаря, господин председател. Според тези, които искат да, да се придържат към принципа спира на часовника и искат неговото удължаване, нека да им кажа, трябва да сме по-практически настроени. Тази седмица беше публикуван документ, включващ глобалните рискове за климата. Ам, всякакво въздействие и всякакви възможни негативни последици върху климата. Някои от тях са свързани с економическата криза. Нека да помислим сериозно по въпроса. Трябва да се занимаем повече с тези въпроси, свързани с климата, отколкото сме го правили. Да, има искане да се включи въздухоплаването в СТЕ. Това е абсолютно разумно. Въздухоплаването може да бъде включено по най-лесен начин, защото по а, дефиниция трябва да има еднакви правила за всички. Не съм чул а, нито един основателен аргумент, защо да не продължим оттам където бяхме преди с този принцип спиране на часовника. относно принципите, свързани с определенето на цената. Разходите са по-ефтини от цената на едно кафе, което може да си купите на борда на самолета ако слушаме какво казват американски авиокомпании и китайски авиокомпании, че ние налагаме такси в размер на 1000 евро при междуконтиненталните полети. Изпълнението. Мартин Калаган. Той приема, че някои страни или държави членки няма да приложат а, тази малка част от законодателството. Какво значи малка и голяма част? Къде е вашата граница? Какво а, законодателство може да не бъде прилагано държавите членки и кое е достатъчно голяма част, за да бъде прилагано? Според мен а, нещата стоят така. Ако има законодателство, трябва да бъде прилагано от държавите членки. Точка. Това е. И на последно място. Може би това е най-важният въпрос. Нещата а, отиват а, отвъд въздухоплаването и а, климата на ИКАО, на асамблеята на ИКАО беше нужна една година, за да се стигне до решение на световно ниво, но ИКАО се провали. Те казват, ако не се стигне до споразумение, ще използваме старата ви система. Значи заплашвате, пък след това не го правите. И след това казвате, да, ще го направим отново. Относно Airbus, това е а, економически шантаж и няма да се а, свърши проблема с Airbus. Китайците, бразилците, американците, те знаят а, как да изпързалят Европейския съюз. Те се свързват с големите държави членки и заплашват да прекратят а, економическите си отношения с тях. Ние трябва да останем единни, трябва да застанем зад Европейската комисия и наистина смятам, че в качеството на Европейски парламент трябва да сме много силни и ам, не трябва да се подаваме на економически шантаж. Благодаря ви. Благодаря. Рихард Зебер е следващия. Благодаря, господин председателю. Тук става въпрос за един принципен въпрос. Дали ние в качеството си на Европейски парламент и Европейски съюз като цяло искаме да бъдем приемани на сериозно. И е, е неприятно да чуем от нашите британски колеги, че е, трябва да подадем на натиска. Е, има изследване е, на въздействието е, и е, става въпрос за няколко цента как да се е, измерва въздействието. Това е невъзможно, Е, когато. е, Натоварването в сектора е в пъти по-голямо. А обаче, ако направим политическа оценка на въздействието, то тогава ще видим кои са засегнатите страни, не само в Европейския съюз, а извън Европейския съюз и те не искат Европа да остане единна. Въпросът е дали ние е, като Европейски съюз сме в състояние да преговаряме на международно ниво и да останем единни. Тук става въпрос за прецедент, защото сега проблемът е в, свързан с климата, в бъдеще може да е свързан с нещо друго. Не трябва да ставаме за смях. За няколко цента свързани с, с, с въздухоплаването. От правна гледна точка е възможно, както и Петър Лизе каза, но тук стои политическият а, а, въпрос. Искаме ли Европа или не искаме Европа? От историята знаем какви са политическите програми, но сега а, като Европейски парламент сме изправени пред този въпрос. Аз предлагам да застанем за предложението на Петър е, това ще е от ползи за предложението, представено от комисията и да стигнем до един е, резултат, който е, да ни направи за посмешище пред международната общност да се подаваме на такива инсинуации, че ще бъдат загубени работни места. Е, въздухоплаването е получи много средства от европейски фондове за научно-изследователски и развойна дейност все пак. Трябва да сме наясно, че Европейския съюз трябва да поеме своята отговорност. Трябва да се заложи научно-изследователска и развойна дейност и съвместно да можем да постигнем заложените цели. Благодаря, казва председателят. Ще направя едно предложение по процедурата, защото ам, тук а, трябва да посрещнем и а, гръцкия министър. смятам, че а, сега комисията трябва да отговори на въпроси зададени от а, Сато Хаси, защото не искам да оставя министъра да чака пред вратата. Съгласни ли сте? Добре. Комисията. Благодаря, господин председател и добро утро на уважаемите депутати. Благодаря на докладчика за положените усилия по това изключително предизвикателно и сложно досие. Говорим за прилагането на политически принципи по крайно необичайен начин – когато стигнахме до споразумение за европейското законодателство през 2008 година, както държавите членки, така и парламента изцяло подкрепяха това законодателство. Това не беше нещо, върху което се беше произнесла само Европейската комисия. Въпрос, по който комисията действаше сама. Съгласна съм с тези от вас, които подчертаха важността от спазването на многостранния подход – поставянето на международните преговори в центъра с оглед на целите, които сме си поставили. Асамблеята на ИКАО през октомври пожана успех с оглед на постигането на глобални мерки. Аз присъствах и видях как много държави се съгласиха заедно за подход за мерки базирани на пазара. Проведени бяха и дискусии за някои средносрочни мерки в рамките на предварителните действия за тези държави, които са готови да го направят преди 2020 година. Някои държави биха могли да прочитат конкретните разпоредби, където се говори за взаимно съгласие – някои не бяха съгласни с подобно тълкуване на тази разпоредба. Ние ще продължаваме да работим, за да може да се достигне до компромисно съответствие с европейското законодателство. Ние не вземаме решение за нашето законодателство на базата на това, което би било за предпочитане от гледна точка на трети държави. Предложението ни от 16 октомври е най-добрият ни опит да приведем в съответствие законодателството с това, което бе решено на асамблеята на ИКАО. Приехме конкретни разпоредби за да засегнем най-уязвимите държави, а именно тези, които не са с висока степен на развитие. Ще има а, дискусии както преди срещата на асамблеята, така и след срещата на асамблеята на ИКАО а, на държави, които са големи нации в областта на въздухоплаването и такива, които не са толкова големи актьори в тази област. Трябваше обаче да а, стесним приложното поле на схемата за търговия с квоти с оглед на общия резултат – амбициите в областта на изменението на климата бяха приемливи, защото ние действително смятахме, че тази глобална мярка ще се реализира. Считахме, че това е най-добрата ни възможност. Сега разполагаме с няколко компромиса, с различни компромиси и в съвета дискусията се насочва върху различните методи за действие за бъдеще. Няма как да се продължи а, вътрешно европейското законодателство след 2011, което би ни позволило да направим техническите корекции. Има държави, които биха искали а, този момент да се продължи до 2016, за да може да а, се натаманят процесите в ИКАО и в Европейския съюз. Мисля, че всички тези опции, които са на лице, подлежат на преговори. Ключовия критерий, когато разглеждаме тези опции, е административната рационалност. Считаме, че предложението на Европейската комисия отговаря на всички критерии. Друг е въпроса дали предложението ще бъде прието от политическа гледна точка. И трябва да се запитаме колко далече можем да отидем, за да удовлетворим останалите. Някои партньори от индустрията изразиха някои безпокойства във връзка с, с подхода за въздухоплаването, за въздушното пространство технически и прав... техническа и правна гледна точка нашето предложение е издържано и осигурява равно третиране за всички. В заключение, времето ни натиска. Хубаво е да виждаме, че е на лице воля да се стигне до компромис, но трябва да направим усилие, за да стигнем до окончателно решение, а не да зацикляме на някакви принципи и е, политически дебати. Просто трябва да намерим пътя напред, за да може да продължим е, напред и да стигнем до края на процеса през април тази година. Е, трудна е задачата ни, но тя е постижима. Сигурна съм, че всеки ще положи, положи извинете, максимално усилие за постигането на тази цел. Благодаря на всички, които подкрепиха предложението на комисията и с това ще приключим. Vielleicht können Sie jetzt noch mal ergänzen die Frage, die ich gestellt habe. Ich habe eine konkrete Frage gestellt, welche ähm, Поставих един конкретен въпрос. Кои държави членки не са приложили същото законодателство и ако има такива, бихте ли били така добри да ни кажете? Мислих, че имаше устен въпрос, който се отнасяше специално до изпълнението. И мислех тогава да отговоря, но както кажете. Okay, um... Добре. Както знаете, законодателството на Европейския съюз в областта на схемата за търговия с квоти се прилага от държавите членки. Това е споделена компетентност, така че държавите членки участват в дискусиите и в консултациите и кореспонденцията с различните оператори. Те също имат задължения по смисъл на европейското законодателство. Що се отнася до прилагането на схемата за търговия с квоти, процента на изпълнение за 2012 е висок. Пълна отчетност имаме за 98% от въглеродните емисии за 2012 година. Има обаче известно неизпълнение то се дължи на някои политически причини. Относно фиксираните инсталации, има конкретни процедури, които се прилагат на национално равнище. Тези процедури са различни за различните държави членки. Съответствието с европейските директиви се следи от Европейската комисия. Правили сме проверки. По-голямата част от държавите членки <laughs> изпълняват директивата в по-голямата и част. Процедурата по изпълнение на законодателството а, има четири стъпки. Първо официално уведомление, след което има официално нотифициране и връчване на санкциите. Ако е приложимо, може да има обжалване от а, въздушния оператор, който може да оспори Начина на изчисляване на емисиите може да успори дори самия законодателен акт, след което продължавате с иск за неизпълнение на законодателството и привеждане в изпълнение на санкциите. Времето, което е необходимо за тези стъпки е различно. В общи линии за всяка стъпка времето варира между 2, 2 и 6 месеца. Така че нещата текат бавно. За целият процес периода на целия процес зависи от административната уредба на държавата членка, която е транспонирала директивата. Държавите членки поискаха от комисията да играе ролята на координатор. Тоест, ние трябва да гарантираме това, че държавите членки по координиран начин прилагат законодателството. Първото официално уведомление бе изпратено през юни миналата година на тези въздушни оператори, авиооператори, които не изпълняваха законодателството. На европейско равнище бяхме съгласни, се съгласихме също, че най-добрият начин а, за а, санкции е такива да не се налагат преди асамблеята на ИКАО. Имаше общо споразумение, че а, бихме искали от 20 февруари нататък да преминем към следващата стъпка на изпълнение на законодателството. Към този момент Европейската комисия няма основания да се съмнява в ангажираността на държавите членки за изпълнение на законодателството. В някои случаи има закъснение, има и объркване по отношение на някои процедури. Лансирахме първата официална стъпка, подготвителна стъпка за иск за неизпълнение на задължение. Einmal. Ще ви питам още веднъж, кои държави членки не са спазили правилата? Кои са те? Питам ви за последен път. No member state is currently... Няма държава членка, която в момента да нарушава законодателството. Националното законодателство което транспонира европейското. Има неизпълнение на графика в някои държави членки, защото в тези държави членки времето за първите официални простъпки е една година. В други държави членки пък а, а, санкциите трябва да бъдат наложени в рамките на една година от нарушаването. Така че процедурата е различна а, и се прилага по различен начин в държавите членки. Затова си. Uh, Колегата Сато Хаси има думата. Да, изпратени са уведомления, но нищо повече. Е, съгласно информацията, която имам аз, има авиокомпания от е, е, арабските страни, Китай и Индия, които не се придържат е, към разпоредбите. Air China, например, оперира редовно между Атина и Мюнхен. Дори а, е, оперира и вътрешноконтинентални полите между е, между Франкфурт и Хамбург. Така че изправени сме пред една много странна ситуация. Те е, не участват в системата за емисиите, защото се упражнява натиск върху нас от други страни. Има оператори извън Европейския съюз, които не спазва законодателство, а трябва да приведат а, своите деца в съответствие с европейско законодателство, когато оперират в рамките на Европейския а, съюз. И това да бъде приведено до знанието на авиокомпаниите на държавите членки, които са засегнати. Колегата Гербранди. Един много-много кратък въпрос. Комисията каза, а, политическо мотивирано не спазване на законодателството. Кои държави членки а, не са спазили законодателството по политически причини? Кои са тези държави, които са действали по този начин? Госпожо Бадрам, ако обичате да отговорите на въпроса, който ви зададе колегата Гербранди, да, с удоволствие ще отговоря на този въпрос. Смятам, че изречението, което казах, че не е имало привеждане в съответствие по политически мотивирани причини, но не и а, такова което да е свързано с неизпълнение. Тук става въпрос за технически подробности, за а, а, изчисляване на емисиите. До там се свежат нарушенията. А, има а, кореспонденция, която се води между авиокомпаниите, между адвокатите на авиокомпаниите и а, съответните органи. Ние искаме а, е, а, е, да се а, да подчертаем, че е спазен този подход за 2012 година, включително от страна на Китай. Води се кореспонденция между тези авиокомпании и компетентните органи. Това е една обичайна процедура, свързана с изпълнението на разпоредбите. Искам да кажа от името на комисията, че няма да се поколебаем да стартираме процедура за нарушаване, за неизпълнение на законодателството, ако някоя държава членка не спази сроковете, свързани с транспонирането на европейско законодателство в националното докладчикът. Преди да дам думата а, на докладчика, а, искам да кажа, че пред мен се появиха много въпросителни. А, значи, времето напредва. Всичко а, се върши в рамките на бързата процедура. Аз не съм юрист, но както се вижда, не се проверява какво се случва. Може би трябва а, в крайна сметка същото законодателство да бъде приложено на практика. А, ние сме притиснати от времето, трябва да се действа. Ам, въобще абсолютно неудовлетворителни са действията на комисията. А, трябва да се зачеркнат тези срокове и най-накрая да се изпълни на практика това законодателство докладчикът. Благодаря на всички колеги за това, че подкрепиха моя подход. Днес е последното заседание по този въпрос. ЕКР има друга позиция. Зелените а, да се надявам, че ще се присъединят и е, че ще можем да се обединим около темата за изпълнението на законодателството. Трябва да кажем, че е, ако сроковете не са толкова ясни, въпреки че няма изменения по този въпрос, нещата изглеждат по друг начин, отколкото в е, първоначално прияти от наш текст не може да чака 3 години, докато бъдат наложени санкции. А, в тристранните срещи трябва да се сегне този въпрос и сроковете да станат по-точни. Не съм готов да а, се стигне до приключване на тристанни срещи, докато не бъде приложено на практика съществуващото законодателство. А, изумен съм. А, колко внимание отделят държавите членки на това. Имах разговори с представител на Франция. Той каза, трябва да се продължи принципа за спиране на часовник. Аз му го попитах какви си аргументи. Той каза ми откъде да знам. Аз не съм министър на транспорта, министър на околната среда но а, те дори явно и не знаят, че трябва да се изпълняват съществуващите разпореди. Аз казах на министъра, не съм готов да ам, участвам в приключването на тристранни срещи по, при такива условия. Не съм, получила отго, не съм получила отговор от съответните министри. Имаме нужда от отговор на въпроса кога точно ще бъде приложено законодателството и в тази връзка няма как да се приключат тристранните срещи срещи. През 2007 и 2008 нито комисията, нито парламента, ами съветът вписа съвместна позиция, която включваше ако трети страни, по-точно авиокомпаниите, не се придържат към сушите разпоредби, ще им бъдат отнети правата да оперират в рамките на Европейския съюз. Това не, е била, това не беше позицията на комисията, това беше записано от страна на съвета. Това трябва да се напише и в уведомленията. В противен случай а, ние не сме готови да изменяме законодателството в допълнение. На следващо място Джеки Фостер каза, че не става тук за догма. Благодаря, че е толкова дружелюбна към мен и не казвам, че комисията е злодеят. Не, напротив, комисията проявява гъвкавост и иска да се намери прагматичен подход. Джордж Осборн е този, който е догматикът. Той е финансовият министр и казва, ние не говорим за приходи. Това е моята догма, моето верою и а, и в същото време Джордж Осборн а, таксува всеки пасажир от Лондон а, до Шанхай и а, пътува с бизнес класа, плаща над а, 200 евро. Това са фактите, защото той спори за някакви центове, а всъщност в Обединеното кралство има много по-високи такси. И в крайна сметка, заради позицията на Обединеното кралство се стига до проблеми на международно ниво. ИТРЕ е одобрил принципа спиране на часовника, който да бъде удължен до 2016 година. А, в ИТРЕ има а, много, които искат да се, да се приложи подхода за въздушното пространство, защото при гласуването разликата е била много малка. Ако някой тук твърди, че само Енви иска принципа за въздушното пространство, а другите искат спиране на часовника. Поне съдното в ФИТРЕ не потвърждава това. Трябва да видим дали ще постигнем компромис. Много ще се радвам. Ако не постигнем компромис, тогава трябва да проведем гласуване следващата седмица и съм сигурен, е, че ще е, получим подкрепа и от страна на комисията с е, изменено предложение. Председателят следващата седмица на 30 януари ще гласуваме. Ще бъде предоставен мандат ако бъде представен мандат, след това през април 2014 година може да бъде внесен докладът в пленарна зала. Възмутен съм от отговорите на комисията на зададените от нас въпроси, честно да ви кажа, но това е мое лично мнение. Сега преминавам към следващата точка от дневния ред, защото министърът вече чака пред вратата.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 аз много горещо приветствам председателството на съвета. Днес ще посрещне министъра на околната среда и климатичните промени, господин Янис Маниатис, който ще ни представи ключовите теми, с които ще занимава на гръцкото председателство. След това ще размени въпроси и отговори с координаторите и след това ще има още една поредица въпроси и отговори вече за всички колеги, а не само за координаторите. Така че ми се ще да се организираме така, че да може всички да имате възможност да зададете въпроси. Господин министър. Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати, благодаря ви за това, че ми давате възможност да бъда тук днес, за да ви представя приоритетите на гръцкото председателство. Нека ви напомня най-напред това, което каза министър-председателя в Страсбург Нека да ви представя и благодарностите на гръцкия народ, благодарностите към Европейския парламент, защото Европейския парламент беше с нас в тези тежки времена. Затова бих искал да благодаря на мнозинството депутати, които признаха жертвите, които дава гръцкия народ. Ние никога няма да забравим вашата подкрепа. Преди да навляза в подробно разискване на приоритетите, Позволете ми най-напред да ви представя основните четири общи приоритета на гръцкото председателство. Първият приоритет е насърчаването на пакта за растеж и работни места. Идеята ни е да насърчим економическия растеж и да се справим с огромния проблем на безработицата и по-специално безработицата сред младите хора. Втория приоритет на гръцкото председателство е задълбочаването на економическия и валутния съюз, като е, възнамеряваме да поставим акцента върху банковия съюз. Третия приоритет е ефективното справяне с проблема на миграцията при спазване на човешките права. И на четвърто място, четвъртия приоритет, който е тясно свързан с работата на настоящата парламентарна комисия, възнамеряваме да изработим нова директива за морската среда в Европейския съюз. Искаме да реформираме политиката на Европейския съюз по отношение на морето. Ще включим въпроси като енергетика, превоз, екологосъобразен риболов, безопасност и регионални специфики. Имаме подобни стратегии за Адриатическо море и за Юнийско море. Това наше предложение въжи както за нашето председателство, така и за идващото италианско председателство. Гръцкото председателство би искало да подчертае важната роля на вашата парламентарна комисия в политическото ориентиране на Европа, защото околната среда е важна за гражданите. Околната среда е важно предизвикателство. Защитата на околната среда, климатичните изменения са изключително важни. Затова бих искал да разчитам на вашата помощ в рамките на този сравнително кратък период на председателство на Гърция. Наистина разчитам на тясното сътрудничество между съвета по околна среда и парламентарната комисия по околна среда. Надявам се, че заедно ще можем по-бързо да решим съществуващите проблеми. Позволете ми сега накратко да кажа няколко неща, които неизменно са познати за вас, но за мен като член на а, гръцкото председателство е важно да ги спомена. За съжаление, човечеството не успява да спре покачването на температурите. Затова е важно да вземем по-ефективни мерки, за да спрем увеличаването на температурата в световен мащаб. Това е и основното заключение а, от а, доклада на организацията, работеща по отношение на а, изменението на климата. Едва 11% от емисиите идват от Европейския съюз, а 60% са от останалия свят. Европейския съюз е единствения регион в света, който е заделил милиони, о, милиарди евро за климатичните изменения за периода 2014-2020 година. Наскоро в Европейския парламент гласува доклад. в който се казваше, че всички ние губим годишно 3% от брутния национален продукт. Съвета по енергетика също се съгласи, че живеем в свят, където половин милиард хора нямат електричество, а много от тях нямат възможност дори да си изготвят по един път дневно. Бихме искали да постигнем съгласие на първо четене по превоза на отпадъци и по схемата за търговия с квоти. Считаме, че в областта на въздухоплаването е необходимо да разполагаме с стабилна правна рамка, за да имаме правна сигурност за авиоператорите. Осъзнаваме важността на решението на ИКАО по отношение на глобалната мярка, базирана на пазара. Осъзнаваме също така, че за да се поддържа репутацията на Европейския съюз, е важно да се вземе решение колкото се може по-бързо по този въпрос. Ще работим конструктивно с вашата комисия, за да можем да стигнем до споразумение на първо четене. Има предложение за регламент за чуждестранните видове. И в това отношение имаме високи амбиции за краткото време, с което разполагаме, възнамеряваме да стигнем до компромис. Европейския парламент искаше да ускори гласуването на равнище парламент – и с оглед на последното решение на съвета на министрите, ни се струва, че е възможно да стигнем до съгласие. Поне гръцкото председателство счита, че това е така. Съществуват съществени различия между някои държави членки. Разногласия по отношение на включването на видове, които са типични за съответната държава членка. Ще разгледаме и изключенията. Не искам да се спирам надълго и на широко на този момент, защото в момента текат преговорите. Но ми се струва, че след 2-3 месеца съвета, парламента и комисията ще стигнат до споразумение. И тогава за първи път ще разполагаме с, с строга правна рамка, която да защитава биоразнообразието в държавите членки. Друг важен приоритет за нашето председателство е пакета за климата пакета за енергетиката. В това отношение ще вземем много важни решения, както по отношение на изменението на климата, така и по отношение на енергетиката. Ще проведем обмен на мнения на съвета на министрите през март на тази тема. Енергетиката и измененията на климата ще бъдат обект на дискусия и на срещата на върха в края на март. Идеята ни е, че дискусията между всички партньори, съвет, парламент и комисия ще ни помогне да приключим въпроса в рамките на следващото италианско председателство. Освен това, искам да насоча вниманието ви върху е, един текст, предложен от комисията или по-точно от господин е, Барозо. Става въпрос за план за действие, свързан е, с климата и обхваща въздействието, което ще има изменението в климата върху околната среда. Тези две теми, които споменах и са свързани с изменението в климата, ще бъдат обсъдени на следващата конференция. Трябва да покажем ясна воля от страна на нашето председателство и а, преговорите започнаха вчера. Първо имаме нужда от предвидимост в държавите членки. Инвеститорите трябва да знаят какви са наши намерения в рамките на Европейския съюз за 2030 година. На второ място трябва да има една обща европейска позиция, свързана с задължителното намаляване на емисиите които допринасят за затоплянето на климата. Това трябва да стане ясно до конференцията, която ще проведе в Париж през 2015 година. Трябва да се гарантира енергийната сигурност, да се повиши енергийната ефективност и да се подобри инфраструктурата. Освен това, искаме е, да изградим мрежи на така наречените PCIs, а, така че а, общностния интерес да заемат централно място в тези политики. Искаме да изведем на преден план научно-изследователската и развойна дейност и по този начин да бъдат създадени нови работни места. Искаме да обхванем всички интереси на отделните държави членки, интереси, които са от значение за економиките на държавите членки. По този начин да бъдат създадени хем работни места, хем да постигнем по-висока голяма, по-висока степена на независимост по отношение на енергийните доставки и в рамките на Европейския съюз да се а, използват по-чистите енергоисточници. Целите, разбира се, са доста амбициозни. Една от тях е до 2030 година да се намалят емисиите с 40% в сравнение с емисиите от 1999 година. От економическа гледна точка това е един конструктивен подход, защото искаме в Европейския съюз в бъдеще да се използват по-малко изкопаеми горива. Европейския парламент може да даде своя принос в, прилаган, в прокарването на тази позиция. Освен това, по въпросите за ВИ, Европейския парламент и Европейския съюз като цяло може да играе водеща роля. Всички държави членки трябва да се присъединят Необходимо е да се предприемат мерки за покачване на енергийната ефективност и мерки за свързани с пестенето на енергия. Необходимо да се предприемат строги мерки, за да се гарантира, че при преговорите в съвета ще бъде отбелязан напредък. Освен това, по някакъв начин трябва да се включи включат в преговорите и измененията в законодателството и да се проведат разговори с другите институции на Европейския съюз. Относно е, е, емисиите в морското пространство, в морския транспорт, ще кажа накратко, защото нямаме много време сега тук. Ще се спра на въпроса за наблюдението и проверката. Това е една доста сложна тема с, от техническо естество и е, зависи до голяма степен и от разпоредбите, е, обхващащи плавателните съдове от трети страни, които не плават под флага на страната Европейския съюз. Ам, необходимо е разпоредбите да бъдат ам, е, изпълнени, като ам, административният товар е възможно най-малък. Една друга област искам да спомена, тя е свързана с, с изпълнение на целите от кръга на Доха. Една от целите е много важна за Европейския съюз, която ще бъде обсъждана и по време на конференцията в Париж през 2015 година. Ще направи опит да се постигне една обща позиция. Искам да очертая и други приоритети, свързани с подобряване качеството на въздуха. Е, има три законодателни акта в това отношение. Ние ще се занимаем с тях. Първо, изменение на директивата за а, схемата за търговия с емисии. Друго предложение, което е свързано а, с а, горивните устройства. И, разбира се, Става въпроси за актуализиране на протокола от Гьотеборг. В тази връзка искаме да придвижим нещата и в съвета. Сега, относно нейлоновите турбички. знаем, че тяхното количество в околната среда се увеличава и трябва тази тема също да я придвижим напред, доколкото е възможно. Ще се спрем на други въпроси, които не са от законодателен характер. Съвсем накратко ще ги скицирам. Съвета на Европейския съюз е много тясно свързан с екологичните въпроси. През март на срещата на върха ще се говори за биологичното разнообразие предвид КОП-12, среща, която ще се преведе в Корея. И през юни в съвета трябва да се вземе решение по въпроса. Когато говорим за по развитие, искам да спомена и Рио плюс 20 конференция, която ще се проведе и през юни в Найроби под егидата на ООН. На следващо място става въпрос за международните споразумения и за споразумението на ЕСПО. Споразумение, по което в рамките на което Европейския съюз играе важна роля. Вече споменах конференцията, която ще проведе в Париж. Европейския съюз трябва да очертае своите цели, да излезе с единно становище. Има и друга конференция, КОП-20, която ще се проведе в Лима през 2014 година. Има и друга а, конференция, която ще е преди, преди а, това, която ще има подготвителен характер. От 14 15 май през 2014 година в Атина ще се проведе среща на върха на министрите по околна среда. Ще се говори за така нареченият син растеж. Синият растеж обхваща повече от 5 милиона души и а, приходите от този растеж са в размер на 500 милиарда евро. Необходимо е да има интегрирана политика, свързана с, синия растеж, така че в тази област до 2020 се създадат 7 милиона евро и 600 милиарда евро да а, са приходите за економиката. С предстоящото италианско председателство също ще работим съвместно, така че 2014 година да бъде обявена за година на Средиземноморието. Ще се занимаем с въпроси от областта на околната среда, климата и така нататък. всички въпроси ще бъдат обхванати, които са важни за Европейския съюз. И в заключение ще кажа, че съвета по околна среда ще заседава два пъти, на 3 марта в Брюксел, на 12 юни в Люксембург. Искам още веднъж да ви помоля да ни съдействате по време на нашето председателство. Ние ще направим всичко възможно, да, за да работим в дух на конструктивно сътрудничество. Вашата комисия дава своят принос към изготвянето на законодателство и към подобряване живота на гражданите. благодаря ви, казва председателят. да, с много неща трябва да се занимаем, господин министър. Времето обаче тече. Имаме време само до Великден. Е, е, парламента разполага с около 3 месеца на разположение и ще се опитаме да се справим. Имаме и посещение тук от Франция. Е, това са хората, които имат правото в Френския департамент да прилагат на практика това, което ние приемаме тук. Добре дошли! сред нас в Комисията по околна среда. Genau, da hinten sind Sie. Bonjour. Gut, dann steigen wir ein in die Runde. In die Runde. И така започваме с изказванията на координаторите. Първо Петър Лизе и Сато Хаси, Ана Росбах, първо има думата Петър Лизе. Благодаря господин председателю, благодаря господин министър за а, вашите уводни слова. Искам да изразя моята солидарност с хората в Гърция, които а, минаха през много трудни моменти през последните години и беше отбелязано, а, че а, за Гърция е голям успех, че е отбелязала структурен излишък. Такъв, за какъвто в Съединените щати могат само да мечтаят. И съжалявам, че има хора, дори мои сънародници, които казват, че Гърция трябва да бъде изключена от Европейския съюз. Съвместно с моите колеги от Португалия, Португалия е страна, която е в подобна ситуация като вашата и се казва енергийната ефективност трябва да бъде част от решението на проблема. Има колега от Португалия, който направи много интересни предложения. Това ще е положителен знак и за Гърция, ако Гърция се координира с Португалия по тези въпроси. Две неща е, искам е, да спомена. Първо въздухоплаването. Ще е, проведем, проведем една много тежка тристранна среща. Стана ясно, че позицията на парламента и на съвета, позиция на парламента и на съвета са доста разнопосочни. Първо трябва да гарантираме изпълнението на законодателството от държавите членки и този, едногодишен срок, свързан с принципа да, за спира на часовника да бъде спазен, да бъдат предоставени съответните сертификати за полети от Атина до Мюнхен. Това не можем да го позволим, защото то не отговаря на нашето законодателство. Много ясно искам да апелирам към вашите колеги, към, към финансовите а, министри, че тук говорим за натрупване на средства. Ам, преходи, извинете, приходите трябва да бъдат а, разходвани по ефективен начин, така че да се а, засили ефективността. Тази тема трябва да се обсъжи в рамките на националните програми за справяне с измененията в климата. Ние искаме до април да намерим решение на проблема. Относно пакета от вчера за целите до 2030 година, няма да навлизам в подробности, защото няма време, но искам да ви помоля ам, да помислите за това как можем да си постигнем целите и как ще стане това в рамките на европейското законодателство. Комисията каза, че въпросът с управлението все още не е решен. За нас това е, е като да ни обявят война парламента и съвета трябва да решават ам, съвместно. Ако се стигне до някакъв друг подход, това ще противоречи на принципа на демокрацията. Германия е майката на демокрацията. Само при съвместно взимане на решение между съвета и парламента може да се стигне до а, разрешаване на проблемите, а не може решенията да се взимат под някаква друга форма в рамките на управлението. А, следващия оратор. I'll be very brief. Да. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Уважаеми господин министр, радвам се, че сте сред нас днес. Знам, че ще работите усилено, за да приключите досиедата а, преди да приключи работата на парламента. Бих искала да се спра на две неща. Както вие казахте, вие бяхте председатели, когато пакета за 2013 година беше пред нас и много хора смятаха, че това не е амбициозен пакет. Имайки предвид къде сме днес и къде бяхме през 2009 година, когато гръцкия комисар Димас представи амбициозен пакет в областта на климата, пакет, който даваше водеща роля на Европейския съюз в международните преговори. В този контекст това, което предложи вчера Европейската комисия, е изключителен провал. Не обвинявам комисаря Хедегард, а председателя Баросо за това, че не е добър лидер съжалявам, че се дава възможност на някои държави членки да сложат край на амбициите на Европейския съюз. Та, ам, нашата комисия а, е, гласува три много амбициозни цели за 2030 година преди няколко седмици. А, нуждаем се от енергийна ефективност и от какво ли още не, но за това са ни необходими конкретни цели. Надявам се, че ще използвате вашето председателство не за да огаждате на други го. А, а, нека да вземем предвид а, и това, което ни очаква в Париж през 2015 година. Нека да играем водеща роля. Второ, Знам, че вие не сте компетентен в това отношение, но просто искам да ви обърна внимание на ендокринните нарушители. Както знаете, това са химически вещества, които имат отрицателно влияние върху здравето на хората. Преди три години Европейския съюз забрани използването на бисфенол А в пластмасата. Забранихме използването на бисфенол А в пластмасовите шишета. а, трябва да се направи нещо. А, през януаря чакахме да се случи нещо, но не можа. И а, наистина Европейската комисия е много слаба и се подава на интензивното лобиране. А, аз съм политик и като такъв знам, че понякога трябва да сме твърди и да се изправим срещу другите, за да можем да постигнем нещо. Та това е по отношение на ендокринните нарушители. Колега. Уестлин, депутат от Швеция, играе водеща роля по отношение на ендокрините нарушители и тя искаше комисията да направи нещо, но Европейската комисия нищо не направи. Затова приканвам председателството на съвета да направи нещо по въпроса. Благодаря, Крис Дейвис. Министър, uh, welcome. Uh, господин председател, уважаеми господин министр, две неща искам да кажа. Първо, прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда и по-специално ефективното прилагане. Приемаме закони, а прилагането им а, е, се извършва в различна степен в различните държави членки. Някои държави членки, които са изправени пред финансови затруднения, много по-трудно прилагат законодателството от другите. Това е неизбежно. Но се питам дали има някаква непоследователност в подхода на държавите членки. И тук не говоря само за санкциите. Законодателството предвижда различни санкции, мерки, възпиращи и така нататък, но Закона се тълкува различно от всички, включително и от съда. Въпросът ми е защо този въпрос никога не се включва в дневния ред на съвета. Гръцкото председателство счита ли да го включи в дневния ред на съвета? Това е първия ми коментар. Второ, във връзка с найлоновите турбички. Вие наблегнахте на проблема с отпадъците. Казахте, че нейлоновите турбички приключват жизнения си цикъл в морето. Много лобисти, заедно с производителите на нейлонови турбички, ще кажат, че когато говорим за въглероден диоксид, ще изтъкнат аргумента с въглероден диоксид – докато пък а, а, други ще твърдят, че много по-големи са емисиите на въглероден диоксид, отколкото този, който се използва за нейлоновите турбички. Вие какво ще кажете? Аси. Сега Сато Хаси има думата. Благодаря. Благодаря на министъра, че е тук сред нас и ни представи програмата на гръцкото председателство, която обхваща е, много широка палитра от въпроси. Споменахте ам, пакета за климата, който а, беше обсъждан вчера. Чудя се какво комисията може да каже по своето предложение, освен че е добро. А, но Линда Макливенсън каза, че ситуацията е разочароваща. А, също и дипломатите, отговарящи за климата и представляващи различните се страни, също а, действаха разочароващо. Защото целта е да се ам, засили ролята на ВИ и на енергийната ефективност. Имам два въпроса, които са свързани с по-конкретното законодателство, свързано с климата. Знаем, че в транспорта най-бързо се увеличават емисиите. Законодателството, което се изготвя в момента, трябва да обхваща и тези проблеми, свързани с емисиите в областта на транспорта. Съвета все още няма обща позиция. Европейския парламент изрази своята подкрепа за предложението да има таван за горива, които са а, произведени от а, хранителни продукти. Или от суровини, които могат да се използват за производството на хранителни продукти. Искам да чуя а, какви са плановете на гръцкото председателство. Дали ще работите по въпроса? а, така че ам, съвета да постигне напредък по досието за ILOC. The disappointments in the yesterday's package uh, uh Вчера в комисията имаше обмяна на мнения с комисията. Пакета за климата беше прият преди 5 години, но директивата не е изпълнена на практика. Не знам а, дали а, гръцкото председателство а, ще подкрепи изпълнението на директивата и на решението, което беше прието. Трети въпрос, свързан с ГМО. Вчера чух, че този въпрос попада в промощията на Министерството по селско стопанство. От гръцкия министр по земеделието беше казано, че този въпрос е, попада в ресора на Министерството по околна среда. Може ли вие да кажете нещо по въпроса? Миналата седмица Европейския парламент гласува с голямо мнозинство срещу разрешаването на нов вид царевица ГМО с номер 1507, защото се стига до превишаване на изпълнителните правомощия на комисията. Съгласно информацията, която имам, гръцкото председателство има намерение да сложи тази тема на предно място в дневния си ред по време на следващото заседание, по време на следващата среща на върха. Относно геномодифицирани картофи. и тяхната забрана. Може би и е, по този въпрос съществува същия риск. парламентът е, има такова е, становище по въпроса. Смята ли, че това е коректната процедура според вас? Анна Розбах. Uh, til ministeren for, han kommer her i dag, og jeg er meget tak for hans meget brede udspil. Благодаря на господин министър за присъствието му сред нас и това е хубаво изложение. Благодаря, че се зае с тази тема за енергетиката. Аз се позапознах малко с тези неща преди министъра да даде и видях, че Гърция използва толкова енергия за частните домове, колкото и Финландия. И може да си помислим какво може да се направи, да се ползва по-малко енергия, да се изразходва по-малко енергия в страната. Но не сме тук за това. Говорим сега за намаляване на, изкупа... на потреблението от изкопаемо гориво и как може да проведем положителни инициативи, Например, може да има ветрогенератори, които да се използват. Вие говорихте също за пластмасовите пликчета, но това не е само отпадък, това е ресурс. Как можем да използваме някои неща отново, а не просто да ги схвърляме на буклука? Също така се говори и за хранителните продукти, които не може да се използват. Това, което става в нашите чини и ходилници, може да се използват също Говорихте за замърсяването на атмосферата и други замърсяването не е само е, атмосферно, но има замърсяване на морската среда. И Гърция е страна, която е на морето и много гръцки кораби пътуват навсякъде. Така че Гърция трябва да действа когато се говори за биологично разнообразие, за морската среда, всякакви въпроси свързани с морето и Средиземно море по-специално. И тук говоря конкретно, имам въпрос, има ли планове, програми, които аз идвам от Дания, там е Балтийско море и всичките страни са членове на Европейския съюз, така че правилата са еднакви за всички. Но Средиземно море. Има също и страни, които не са членове на Европейския съюз и какво има ли някакви специфични програми за опазване на биологичното разнообразие изобщо Средиземно море. И благодаря, че се занимавате толкова сериозно с въпроса за биологичното разнообразие. Благодаря. Благодаря. Има и, имаме и други гости тук по покана на господин Хайнц Флоренц. Това са служители на предприятието, Суитис. Тук сте в точната комисия, защото вие се занимавате с хуманото отношение към животните. Тази група е сформирана и от представители от Съединените щати, от Канада и от други страни, ако правилно ви информираха. Така че добре дошли тук сред нас. И така продължаваме с координаторите от името на ГУЕ, колегата Анго А, ако произнесох правилно името ви, ако не, да ме извините. Много правилно произнесохте моето име. Ракис, се казвам. Е, Уважаеми господин председател, програмата на гръцкото председателство мнението ни за, гръцк... за приоритетите на гръцкото председателство е следната. Тя включва нападки на демократичните права на гражданите. И това е свързано и с околната среда. Както каза гръцкото председателство в самото начало, тази програма е изготвена в контекста на стратегията на Европа 2020 и економическото управление. Вие взимате предвид и пакта за растеж и развитие. Имаме голям процент безработни в Европа. Много от тях са на прага на бедността. Казахте ни, че за да се борим с проблемите на околната среда и за да се справим с безработиците, трябва да държим под око мултинационалните компании. Европейския съюз в момента се измъква от кризата и а, в този контекст ми се струва, че е редно да помислим а, какво ни вкара в кризата. Економическата политика беше такава, че монополистите продължаваха да трупат големи печалби, докато условията на труд на работниците не се подобряваха. Аз бих искал да попитам, какво да очакват работниците в Испания или в Гърция по отношение на възобновяемите енергийни източници? Испания загуби много пари, въпреки инвестициите в новите а, енергийни източници. В Гърция не бяха издадени лицензии за новите енергийни източници, защото се оказа, че те са неефективни. Това допринесе до невъзможността на много семейства в южната част на Европа да се прехранват. И ако нещата продължат по този начин, положението само ще се влуши. Потреблението на енергия ще продължи да нараства въпреки стратегията Европа 2020. Та бих искал да попитам какви са намеренията ви по-специално по отношение на политиката за отпадъците в Гърция. Сегашната политика е неприемлива. Тя ни вкара в драматично положение. Дуатина има огромно сметище, сметище, което съществува вече 50 години и а, нищо не се променя в това отношение. В една община, в която бяха изградени инсталации в контекста на морската стратегия, бяха направени политически избори, които влушиха още повече ситуацията. Благодаря. Нека и другите колеги зададат въпросите си и той след това ще отговори на всички въпроси. Edith и Софи това са колегите, които имат по минута и половина. Знам, че е трудно, но искам всички да могат да вземат думата и да дам възможност на министъра да отговори на вашите въпроси. Господин Карл Хайнц Ко Флоренц. Вие споменахте също и корабоплаването. Виждаме по какъв начин комисията е предприела процедури <clears throat> срещу държавите членки, защото в миналото законодателството въобще не е било прилагано ние със съвета взехме съвместно решение да бъде прилагано законодателството. Относно и нейлоновите турбички, 80 или 60% все още се <clears throat> изхвърлят в общия в общите отпадъци, а не се събират разделно. Относно ам, тютюневата индустрия. Моля ви да сте на штрек. Господин Петър Лизе каза нещо, към което се присъединявам и аз, а именно, че ще се справите добре. Необходимо е да запазите твърда позиция. Искам да противореча на колегата Хаси за НПЗ, непрякото използване, непряка промяна на земеползването. Понякога и подробностите са важни. Трябва да внимаваме дали, ако във всяко едно село трябва да се пита какви овошки могат да засъдят, то тогава нещата няма да тръгнат на добре благодаря. Благодаря. Тома Зенис има думата. Кире Πρόεδρε, Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, εδώ πέρα, με την πράσινη κάρτα. Благодаря, господин председател. Тук зад зелената табелка съм. Добре дошъл тук при нас. Разбира се, ние ще ви оказваме сътрудничество по време на вашето председателство. Неодавна зададох въпрос, свързан с изпълнението на европейските директиви и, наци... и международните стандарти, що се отнася до ам, експлоатацията на природен газ и нефт около Крета, остров Крета правилата а, трябва да се а, спазват и при а, проучването на а, евентуален добив и на такъв вид а, ресурси. Прави се опит да се насърчава добива на а, природен а, нефт, така че във въпросните региони да се насърчи економиката в бъдеще. Искам да задам следния въпрос. Как смятате да вземате водеща позиция, да имате водеща роля по време на среща на върха по околна среда, ако няма възможност да се прекъсне тази практика за добив на нефт? Em outubro realiza. Благодаря, благодаря господин председателю. През октомври в Корея ще се е, проведе среща на КОП по темата за биологичното разнообразие. Прави се опит да се опазят животинските растителни видове. Имаше делегация на Европейския парламент, е, която следи работата на работната група в Индия и най-вече що се отнася до увеличаване на финансирането. Индустриализираните държави се задължиха да предприемат действия които са свързани с оказване на съдействие на развиващите се държави, като се увеличи двойно финансирането за тях. Дали е заложено нещо в гръцката програма? свързано с подготовката на тази конференция и какви са вашите намерения по отношение на преговорите, които ще се водят по време на конференцията в Корея. Следващия оратор. Благодаря. Добре дошъл, господин министр. Пожелавам на гръцкото председателство успех в изпълнението на задачите, които си е поставил. Сигурен съм, че ще работите изключително ефективно. Ние ще работим в тясно сътрудничество с вас и ще подкрепим всичките ви усилия. Бих искал да ви поздравя за това, че сте включили морското пространство е, сред приоритетите ви. Като докладчик на Европейския парламент за растежа в областта на морската политика на Европейския съюз. Разбирам, че не вие ще сте отговорния министр за, по този въпрос, а министъра на транспорта – но с оглед на ролята, която вие ще играете, бих искал да попитам и вас. Ясно е, че се нуждаем от координирано управление на а, морската политика. Защитата на морската среда е от изключително значение за поддържане на биоразнообразието. Затова се нуждаем от добро планиране. Вече проведохме първата тристранна среща, ще имаме и втора такава след няколко седмици, но резултатът е разочароващ. Позицията на съвета е особено негативна по отношение на планирането на морската среда. Бих искал да ви приканя да се включите в всичко, което се отнася до морската среда. Благодаря ви. София Окона има думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател, господин министр. Благодаря, че дойдохте при нас. Искам да говоря за това така оспорвано решение и предложение на Европейската е, комисия, която цели да разреши културата, на царевичната култура, е, генно модифицирана царевица. Това предложение днес за гръцкото председателство е истинска главоблъсканица, както и правна, така и политическа, между Съвета на Европейския съюз, Съвета по земеделие, кога всичко това ще бъде поставено на дебат, може пък и да няма дебат. Изобщо при всички положения Европейския парламент отхвърли с голямо мнозинство идеята да се разреши отглеждането на тази е, царевица, генно модифицирана царевица, защото може да има катастрофални последствия върху известни е, видове пеперуди. Исках да зная какъв е риска на съотношението силите в е, съвета, ако ми разрешите да кажа да попитам как е, се вижда гръцкото правителство, как вижда въпроса с е, генномодифицираните организми по принцип. Благодаря. И накрая, на последно място, искам да кажа, че вчера ни бяха представени целите от 2300 година 40% намаляване на емисия на въглеродни а, а, оксиди. Също е заложена и висока цел за ВИ. Много потенциал се крие за откриване на нови работни места. Необходимо е да се извърши а, преход от тежката промишленост към други а, сектори, които а, са свързани с повишаване на енергийната ефективност и да се осигури по-голяма сигурност на енергийните доставки. В центъра на политиката в областта на климата е системата за търговия с емисии не може всички държави членки да се прокара този данък върху въглеродните емисии, за съжаление, както и не може да се прокара и данък за финансовите транзакции, за съжаление, само в 17 или 18 държави. Е така. Затова решението е системата за търговия с емисии. Можем да, се, да почервим от опита на Обединеното кралство, където а, има а, такса върху въглеродните емисии за да се осигури пространство, свободно от въглеродни емисии. Необходимо обаче да има разумно планиране. Ако не можем да регламентираме както трябва СТЕ, то няма да можем да се отървем от е, изкопаемите горива и в дългосрочен план економиката ни ще бъде разбита. За това, моля ви, имайте предвид СТЕ. Трябва нещата да се планират по-добре и промишлеността също трябва да застане на наша страна. Началото постави Обединеното кралство през април, като заложи минимална цена за ам, квотите на въглеродни емисии. Не ви завиждам, господин министре, що се отнася до дебата за тези цели до 2030 година, които, който ще се проведе в съвета. Господин Бароза, за съжаление, пренебрегна Европейския парламент. Седем месеца се водиха разговори между Комисията по промишлеността и околна среда. Стигнахме до едно решение и то е свързано с следната цел. 40% енергийна ефективност, 40% намаляване на въглеродните емисии, да има ясен план, а, който да следят малките и средни предприятия, да се създадат нови работни места. Казах а, целта за ВИ в размер на 30%. Всичко друго са празни приказки. Така че това, което вчера получихме като обратна връзка от комисията е доста витиевато и а, а, това, което казаха, бяха общо взето празни приказки. Господин министър има думата. Ако позволите, ще започна с казаното от председателя. Вие наистина много добре обобщихте предизвикателствата, която стоят предизвикателствата, които стоят пред нас. Като председател на Европейския съюз, Гърция ще използва тази възможност, за да бъде колкото се може по-амбициозна в областта на околната среда. Иска ни се да отбележим напредък в тази политика – защото осъзнаваме, че бъдещето на Европейския съюз може да се основава само и единствено на устойчивото развитие и защитата на околната среда. Може да се базира само на базата на изграждане на нови екологосъобразни работни места – като разбира се, това не трябва да а, намалява конкурентоспособността ни. И тук бих искал да кажа още нещо. Трябва да гарантираме конкурентоспособността на малките и средни предприятия, защото те осигуряват между 90 и 95% от работните места в Европа. Гръцкото председателство и аз като председател на съвета на министрите по околна среда разчитаме на подкрепата на всички институции и на парламентарните комисии. Ние имаме обща цел – С оглед на финансовата и на економическата криза в Европа, и имайки предвид как тази криза се отрази на държавите в Южна Европа, успяхме да стигнем до някои изводи, които да ни позволят да избягваме балоните на недвижими имоти за в бъдеще – и които ще ни позволят да действаме по-разумно за напред. Сега малко по-конкретно. Благодаря на всички са зададените въпроси. Благодаря на всички, които а, проявиха солидарност към гръцкия народ. Пъти беше труден и съвсем основателно гръцките граждани очакват да видят резултата от положените жертви. Депутатите, които са представители на европейските граждани, подкрепиха гръцкия народ. Въпросът за съвместното взимане на решение и за економическото управление е много важен. Единственият начин да излезем от економическите проблеми е като бъдем солидарни. Тук имам предвид комисията, парламента и съвет. Защото в крайна сметка, без значение дали резултатите са положителни или отрицателни, те ще се отразят на европейските граждани – и европейските граждани напълно основателно гледат а, а, скептично понякога на нашата работа. Затова бих искал да изпратим ясното послание, че Европа е единствения път напред за а, европейските граждани. Европа ще продължи да играе водеща роля по въпросите за околната среда. Госпожа Мак Кейвън попита дали председателството ще подкрепи евентуални подобрения към първоначалното предложение на комисията за а, периода 2030 година. Председателството играе много специфична роля. Играе роля на координатор – то трябва да се опита да улесни процеса на вземане на решение между държавите членки. Уверявам ви, че ще се стремим към постигането на консенсус, за да постигнем резултат по двете цели – справяне с измененията на климата и поддържане на конкурентоспособността на европейската економика поддържане на конкурентоспособността, както на големите, така и на малките и средни предприятия. Един от приоритетите на гръцкото председателство упоменах и вчера в Комисията по енергетика. Защитата на уязвимите домакинства, тези в най-неблагоприятно положение, с, с ниски доходи. 50 милиона европейски граждани са изправени пред реална невъзможност да си заплатят електроенергията. Затова бихме искали това законодателно предложение, което разглеждаме, да може да помогне и на тези хора. Въпросът за ендокринните нарушители е много важен. контекста на общественото здравеопазване. Нямаме предложение на Европейската комисия в това отношение. На въпроса на господин Дейвис за инспекциите. Както знаете, този въпрос винаги се обсъжда, когато разглеждаме изпълнението на законодателството. Сега обаче обсъждаме дали държавите членки реагират достатъчно добре. Когато се приема даден регламент, трябва да се направи всичко възможно, за да бъде прилаган. По нейлоновите турбички. Необходимо е да погледнем този въпрос с необходимата сериозност и в контекста на замърсяването на морето. Повдигнахте въпрос, който не можахме да обсъдим, но той е от голямо значение за малките и средни предприятия и за домакинствата с ниски доходи а именно въпроса за енергоспестяването. Енергоспестяването в публичните сгради, частните домове. За нас това е един от основните приоритети. защото тук се пресичат енергийния сектор и защитата на околната среда. Няма да ви описвам конкретните национални специфика, но ние в Гърция имаме голям проблем с енергоспестяването. то възлиза на 1,2 милиарда евро. Затова Европа може да повиши с 50% финансирането на енергоспестяването. Поне това е моята гледна точка. Относно непрякото, непряката промяна на земеползването, това е една тема, която беше обсъждана и по време на последното среща на съвета по околна среда. За съжаление не беше постигнато споразумение. Ще проверим тази тема отново. Ще проверим всички възможности които ни бъдат предоставени в рамките на нашето гръцко председателство. Разбира се, трябва да се изготви предложение, което да бъде прието от всички държави членки. Относно, относно директивата за горивата. В отреденото ни време ще бъде извършено изследване, свързано с оценката на въздействието. Да се надяваме, че резултатите ще излязат на време, така че да бъдат представени по време на нашето, още по време на нашето председателство. Относно ГМО, въпросът свързан с разрешаването на тези растителни продукти. Тази тема се обсъжи в съвета. Две неща ще спомена. Разбира се, съветът е една институция, въпреки че за различните теми отговарят различни звена относно геномодифицираната царевица, съветът трябва да представлява следната позиция, такава каквато е била приета на 12 февруари, каквато е приведена на практика. Относно ГМО като цяло, що се отнася до Гърция, а, моята страна е доста негативно настроена към а, тези вид геномодифицирани организми. Следващият въпрос, свързан с енергоспестяването, госпожа Розбах. Имате право. Гърция потребява толкова енергия, колкото и Финландия. Гърция на първо място по разхищаване на енергия. Това е един феномен, който е среща не само в Гърция, в другите е, южни държави и членки. Ние, като представители на а, гражданите, сме задължени да предприемем мерки, които да доведат до по-големи економии на електроенергия. Относно слънчевата енергия, това е един много чист източник на енергия. В Гърция това е един източник на енергия, който има бъдеще и добри перспективи. През последния месец, в качеството ми на министър по околна среда, съм поръчал извършването на ОВОС на 16 вятърни а, турбини а, с капацитет над 5000 ам... για τις εκπομπές της ναυτιλίας Μεγαβάτ. Относно емисиите в морския транспорт, нашето председателство ще използва всички възможности, с които разполагаме, за да бъде отбелязан напредък, а също и ще предприеме мерки за опазване на растителното и животинско многообразие не само в рамките на Европейския съюз, а ам, и в нашите съседни държави. Въпросът с достъпът до електроенергия. Това е един проблем, който се обсъжда обсъждал често в Гърция. Това са национални особености, на които не искам да се спирам сега подробно, но наистина е сериозен проблема, свързан с енергийната бедност. В Гърция през последните три години провеждаме политика, която има за цел да окаже съдействие на най-бедната част от населението. 15 до 20% от населението има минимални доходи и те плащат по-низки цени за електроенергия, отколкото другите домакинства. Заложени са съответните такси и в разпоредбите е посочено, че домакинствата с нисък доход или семейства с много деца или е, семейства с е, инвалиди плащат по-низки е, цени за електроенергия. Следващата тема е свързана с отпадъците. Това е тема, която се обсъждаше и в гръцкия парламент. И тук във вашата комисия със сигурност сте се занимали с този въпрос многократно. През последните години е, Гърци се намира в една неприятна ситуация, що се отнася до а, управлението на отпадъците. Освен това има и съдебни решения по темата. През 2005 година, например, 1125 населени места е имало, които са разполагани с неконтролирани сметища. Има също и много 78 депа, които са на малки острови с население около няколко стотин жители. Всички мерки, които сме предприели, се вливат в един финансов инструмент, чрез който се прави опит да се постигнат заложените цели, ако съществува политическа воля, разбира се, като се вливат средства не само от държавната хазна, но и частни средства. Това, което каза Ханс Флоренц и а, за транспортирането на отпадъците. Председателството ще се опита да постигне компромиси и да постигне компромис между държавите членки тези проблеми да бъдат разрешени възможно най-бързо. По следващия въпрос ще направя един общ коментар. Гърция, както и всяка друга държава, си е поставила за цел да а, използва изцяло а, природните ресурси, с които разполага. Било то слънце, а, вода, вятър няма да изпуснем от поглед нито един енергоисточник, който може да ни е от полза. В тази връзка искам да напомня, че Европейският съюз като цяло зависи от внос на е, енергия от трети страни. На мнение съм, че а, няма нищо лошо да се използват и вътрешни ресурси, а не да се внася енергия отвън. Съществуващите разпоредби, а, всъщност съществуващите залежи в рамк на Европейския съюз трябва да бъдат а, използвани, като се спазват най-строгите разпоредби. В тази област а, има законодателни разпоредби, достатъчно законодателни разпоредби, които са прияти и се прилагат на практика. С други думи, трябва да използваме целият потенциал а, от природни ресурси, с които разполагаме. Европейския съюз трябва да заеме водеща роля при защитата и опазването на биологичното разнообразие. Въпреки, че някои са против предприемането на каквито иде мерки в тази област и тези, кои, които са тесногради и мислят само за собствените си интереси. Но тази тема така или иначе ще заеме централно място в нашата програма. А, на следващият въпрос. Гърция играе много важна роля в морския транспорт. Ние сме страна, която е част от Средиземноморието и с италянското италианското председателство имаме намерение да водим една по-ефективна и по- решителна политика за опазване на морското многообразие да се спрем на всички теми, които са свързани с този въпрос. Енергоисточници, транспорт, ам, всякакъв транспорт, който съществява в ам, Средиземноморието. Важно при приемането на а, съответните мерки. Ам, които да бъдат прилагани във всички държави е, членки, които са обхванати Средземноморието. Само по този начин е, ще имаме възможност съвместно с е, нашето и с италианското председателство да изготвим стратегия, която ще е в услуга на европейските граждани. Господин госпожо Корнелис. В момента сме на път да постигнем успехи. Наистина се опитах, колкото е възможно, да отговоря на всички въпроси. Надявам се, че съм успял. Ако ми позволите, в заключение ще кажа следното. Намираме се в един много важен момент в историята на европейския континент. Европейските избори не са само възможност за гражданите да изберат свои представители, които да ги представляват в Европейския парламент. Това е и една възможност да се докаже, че а, ние ще успеем да се справим с кризата и а, че а, ще поведем Европейския съюз напред към а, бъдещето. Ще се а, борим за запазване на, на ам, биологичното разнообразие, ще се борим с измененията в а, климата, но а, това ще, ще можем да постигнем нашите цели само ако сме единни. И разбира се, Европейския парламент и в частност вашата комисия са дали своя принос в тази насока. Председателството иска да работи в тясно сътрудничество с вас, така че е, за това кратко време, с което разполагаме, да можем да разрешим всички проблеми, които бяха споменати. Благодаря, казва председателят. Европа не е всъщност проблема, ами Европа е решението на проблема, свързан с кризата. Още веднъж ще повторя. Европа е решението. Държавите членки трябва да работят в много тясно сътрудничество, повече от когато и да е било. Особено, що се отнася до въпроси, свързани с енергийна ефективност, да се развият трансгранични проекти, да работим върху развитието на един регион като Средиземноморието. Пред Гърция бяха изправени редица предизвикателства, с които страната се справи. Е, един мой сънародник каза нещо, от което аз се а, срамувах от мои сънародници правиха изказвания, от които аз наистина се ам, засрамих, но не мога да се извиня от тях име, защото не са мои изказвания. Но а, искам да пожелая на гръцкото председателство много успех. Гърция е една страна, в а, ам, която има много а, исторически и културни богатства. Да се надяваме, че много от реформите ще бъдат е, изпълнени на практика. Някои от тях ги изпълнихме тук, ги обсъдихме е, днес. Желая ви всичко най-добро и тук сте винаги добре дошъл в нашата комисия. Благодаря ви за това, че участвахте в нашата дискусия днес.